ladies and gentlemen. Госпожи и господа, колеги, закъсняваме с повече от 15 минути. Така че нека да започваме по същество. Следващата точка от дневния ред е 23. Етап на развитието на текущите тристранни преговори. Както добре знаете, в месеците преди летните отпуски много успешно постигнахме компромисни споразумения в съвета по голям брой важни въпроси. договора за защита на инвестициите, преференциите, Пакистан, Така че почти по всички досиета, по които работи съвета, вече имаме споразумение с две изключения. Най-вече инициативата, която е някъде в фризера. Другата е Омнибус. Омнибус 2. започвам малко да се притеснявам за тези досиета, защото съветът просто се бави. А, наближаваме края на този мандат, а, така че не сме изготвили и изискваните от нас по смисъла на Лисабонския договор а, законодателни актове. Това е недопустимо, така че ще предложа да се поеме един доста твърд курс по отношение на съвета. Съвета трябва да си поеме своите отговорности във връзка с нашата позиция по Омнибус, за да се започнат преговорите или противен случай ние ще трябва да отговорим, а, като приемем съответната позиция по отношение на съвет. Освен това има а, предложение за макрофинансова подкрепа за доста държави. И Молдова, ако не се лъжа, и от, една от тях е отново а, съвета трябва да излезе с разумно предложение. Отново да се стигне до някакво решение чрез комитология. Не можем да зависим от а, хазартното поведение на съвета. Просто това е неприемливо. Така че, ако ми позволите, ще кажа на съвета, че започваме да се притесняваме и ако няма признаци, че съветът ще е, се заеме с тези досиета, ще бъдем принудени да вземем твърда позиция по отношение на съвета. Единственото оръжие, с което разполагаме, е заплахата. Можем да е, ги сплашим, като им кажем, че няма да ги подкрепим по въпроси, които представляват интерес за тях. Например, предпазните регламенти за Централна Америка и така нататък. И така стигам до три, е, странните срещи, които започват утре. И ще чуем сега докладчика господин Лангер, който е докладчик по тази тема. Благодаря, господин председател. Колеги, утре се провеждат тристранните преговори по двата по двете досиета, предпазни механизми за Централна Америка и Колумбия. Утре започваме. Според решението на парламента ние поставяме няколко изисквания. Първо, предпазна мрежа, възможности за мониторинг, където парламентът ще има право на мнение. Съветът се оказа доста твърд в позицията си по отношение на а, тези регламенти за предпазни клаузи, за разлика от а, Южна Корея. Корея. Така че утре мисля, че няма да има голям напредък по тези въпроси. А, добре, е да чуем и от вас, че няма утре да се стигне до споразумение, а, но няма да пропуснем да подчертаем необходимостта от такова в бъдеще съветът има други задачи утре. Трябва да приеме своят програма е, обикновенно при първото заседание, при тези тристранни срещи, не се извършват някакви конкретни преговорни действия, просто се решава какво ще се договаря и се постига някакво съгласие по това, което предстои. Не предполагам, че утре нещата ще изглеждат доста по-различно от друг път. Благодаря ви. Някакви бележки по тези преговори има ли? Като че ли не по регламента за пазарен достъп, достъп до пазара. В Страсбург мина първото четене. Има политическо решение. И сега очакваме следващата стъпка, която ще предприеме съвета по-късно ще се проведат и тристранни преговори със съвета. Точка 24 от дневния ред. Тайност на групата по мониторинг. Тук става дума за няколко такива групи. Нека да започнем с докладчика на постоянната група за наблюдение на Съединените щати. Нека да кажем най-напред, че тази група е много активна. Организирахме среща с европейските партньори. Большинството поне от тях са европейски. Всички присъстваха. Там бяха изказани позициите във връзка с евентуалното започване на преговорите с Съединените щати за едно амбициозно споразумение за свободна търговия. Дискусията беше много оживена. С изключение на един от участниците, който не беше голям оптимист по отношение на перспективите, свързани с бъдещето на отношенията с Съединените щати. Всички останали бяха много вълдушевени от идеята. Идеята за такова споразумение с Съединените щати. В Страсбург имахме още една среща с посланник Мириам Сапиро. Тя отговаря за отношенията с Европа и Средния изток. Тя беше придружена от посланника на Съединените щати към Европейския съюз. Срещата беше информативна, много полезна и вероятно сте чели моя проекто отчет, така че вероятно имате и бележки. Но срещата по-скоро целеше ние да изслушаме тях, а не те да слушат нас. По отношение на взаимоотношенията с Япония, Както разбирам от бележките, които секретарията ми представи, е проведена среща с различни стопански субекти, организация на, на бизнеса. Аз не можах да остана до края на заседанието, но голям брой от нашите участници не бяха много въодушевени, но като цяло срещата беше много полезна. Но има различни виждания. Според някои, ние не би трябвало да започваме преговорите преди да сме напълно сигурни, че японците са много силно ангажирани, а според други трябва да седнем на масата за преговори, вместо да се опитваме да притискаме японците преди да започнем реалните преговори. но ако има някакво развитие на събитията, аз ще ви информирам за това. Нека да кажа, че поне в тези два случая групите за мониторинг се представиха много добре и според мен беше прекрасна идея да се организират тези децентрализирани срещи извън формата на а, нашия Европейската комисия, но разбира се, всички тези срещи а, са не са тайни, те а, са достъпни за всички членове на комисията и те са добре дошли а, да присъстват, ако желаят. Има ли бележки? Няма. Следващата точка е 25-та споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани с сигурността на веригата на доставки. Това е първа обмяна на мнения. в тази процедура, която би трябвало да одобри споразумението. Нашият докладчик е Петър Страсни. Той, между другото, е докладчик по взаимоотношенията с Канада, така че, Петър, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за бележките, което казахте за нашата група за мониторинг и за това, че съм постоянен докладчик за Канада. Тази среща, всъщност тази седмица трябваше да имаме среща, но я отложихме за следващата, защото в момента текат преговорите и е, преди да определим мястото и времето за срещата, искахме да бъдем в състояние да ви информираме за това, което предстои. Що се отнася до митническото споразумение във връзка с сигурността на веригата на доставки и управление на риска, като цяло това е едно допълнение, едно разширение на споразумението, което съществува между Европейския съюз и Канада от 1998 година. Тогава Канада реши, по-скоро пожела това споразумение да се разшири и да обхване и митническото сътрудничество. И така през 2005 година канадците поискаха разширение на това споразумение и през 2009, ако не се лъжа, съветът възложи на комисията, а през 2011 започнаха преговорите. Така че за мен нещата са малко неловки, тъй като очакваме първо четене. Междувременно съветът трябва да даде одобрението си в началото на октомври, преди да приключим с работата си тук, така че до началото на октомври горе-долу трябва да сме готови. Това обаче е една политическа процедура, при която последната дума е на парламента, а не е необходимо да бързаме. В края на краищата ние сме онези, които решаваме дали да дадем одобрението си или не. Това е ново споразумение за митническо сътрудничество и взаимопомощ. И то ще обхваща и сигурността на доставките. И както вече казах, нещата се, водят началото си от 1998 година. Сега вратите са отворени и не предвиждам някакви трудности Разбира се, ако има някакви искания или някакви бележки, ще ги слушам, разбира се, с удоволствие. Благодаря. Благодаря за изложението ви. Проекто решението на съвета е приложено към вашите документи. Това е първа размяна на мнения и докладчика ще е представил своя доклад. Доколкото виждам от бележките си, 24 септември е срока за неговия превод. На 11 октомври ще се срещнем отново по тази тема. И така, нека да открием обсъждането. Мариан Кох, благодаря. Съвсем накратко искам да благодаря на докладчика за бележките, за оценката на решението на съвета и съм напълно съгласна с казаното от него. По съдържанията мисля, че няма някакви противоречия. Това, което виждаме и чуваме, разширява обхвата на съществуващото споразумение, така, щото то да обхване и други сфери. Както и вие казахте, парламентът трябва просто да отстоява позициите си. И ние трябва наистина да играем ролята, която ни е дадена. Трябва да си осигурим това, а останалите участници в процеса трябва да уважат нашата роля. Иначе благодаря за усилията и за доброто сътрудничество. Благодаря. Няма други желаещи да се изкашат. Комисията всъщност господин Бертин, благодаря Уилиям Бертен. Аз съм от Генералната дирекция за данъчно облагане и митнически съюз. Ние се занимаваме с координирането на отношенията с Съединените щати и Канада. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика на господин Штасни за това, че той даде въведението на тази дискусия. Бих желала само да добавя няколко неща по изложението, свързано с това проекто споразумение. И наистина, както беше посочено от докладчика, това проекто споразумение, което ви се предлага днес, е предназначено да разшири съществуващото сътрудничество в митническата сфера между Европейския съюз и Канада, това е едно разширяване на базата на първоначално споразумение от 1998 година. През последните 15 на години се случиха много неща и ние наблюдавахме е, известни тревоги а, е, за митническите власти във връзка с сигурността на веригата на доставка. Разви, разработени бяха нови инструменти. А, компютърни, информационно-технологични средства за облегчаване на търговията. И това е подхода, за който се застъпва Европейската комисия, многослойно управление на риска. Смя... На риска. Смятаме, че този подход се споделя и от канадската страна и с разработването на проекто споразумението, това, което правим всъщност днес, е предназначено да даде възможност на митническите власти в е, Европейския съюз, в Штатите и в Канада да се ангажират с дъл... по-задълбочено сътрудничество по сигурността на веригата за доставка, което вече е възможно благодарение на новите инструменти, които съществуват, но е и а, наложително поради новите рискове. Искам да кажа само няколко думи за обхвата на това, е, за приложното поле на това споразумение, очертание в членове 2 и 4. Включва се установяването на минимални стандарти за техники на управление управление на риска, също така взаимно признаване на техники за управление на риска, стандарти на риска, контрол на сигурността и ам, програми за търговско партньорство. Означава също така и размяна на информация, естествено спазвайки ам, правилата за опазване на личните данни, интерфейс за размяна на данни, сътрудничество при проверките, сътрудничество при многостранните форуми. Един от тези важни е, форуми е Международната митническа организация със седалище тук в Брюксел. По от тези дейности на сътрудничество искам да откроя една, която според нас ще бъде основния приоритет тогава, когато бъде прието споразумението, а именно взаимното признаване на програми за търговско партньорство. Това е програма за економически оператори, канадския еквивалент а, а, с партньорско сътрудничество. Предвижда се това да бъде приоритет в действията. Дейностите по взаимното признаване ще бъдат по примера на вече направеното с Япония. Опълномощ платения економически оператор и законодателството, което съществува от около 5 години, се оказа успешно. Имаме повече от 10 000 дружества на Европейския съюз, които са одобрени като прилагащи и спазващи митническите правила на Европейския съюз и спазват повишените изисквания за сигурност. Това е един втори сертификат на Европейския съюз, който удостоверява, че ние сме търговски партньори. Ние инвестираме много големи надежди в тази сфера. и Ние смятаме, че обсъжданията ни с Канада трябва да бъдат насочени към този конкретен средносрочен проект, веднага след като се приеме споразумението. Още веднъж искам да ви благодаря за вниманието и, на и комисията на ваше разположение за евентуални бъдещи въпроси, ако имате такива. Господин председател, позволете ми да благодаря на колегите за техния принос. Те допълват усилията ни за едно е, комплексно споразумение между Европейския съюз и Канада. Ценя е високо това, което казах комисията и очаквам тяхното сътрудничество за постигане на решения. Благодаря. Следващата среща по тази въпрос ще бъде през октомври. Сега по точка 26. процедура за одобрение по, за международно споразумение. Това международно споразумение се занимава с измененията на приложенията към протоколи 1 и 2 към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните държави членки от една страна и държавата Израел от друга страна. Да ви успокоя, нищо общо няма с това, което обсъждахме в рано тази сутрин. Това е една много техническа тема. Именно за това смятам да приложим упростената процедура. Именно за това изготвих една проектопрепоръка, за да може да се очертае да се очертаят параметрите на това техническо споразумение. Следователно, Предвид техническото естество на това споразумение, ще помоля комисията да започне да даде тон за дискусията преди да да дам думата на колегите от комисията, госпожа Дарма Марино. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Вие много Мъдро казахте, че това е да, много, един много технически документ, който проистича от това, че по време на обсъждането на а, този текст в, в, през януари 2010 година имаше техническа грешка, и е, този документ е предназначен само за коригирането на тази техническа грешка. Не смятам, че трябва да се да се отделя повече време. Има ли някакви коментари от е, членовете на нашата комисия? Да, аз е, мисля, че ние трябва да се възползваме от възможността да изпратим едно послание до Израел предвид баланса на силите в комисията, това няма да бъде посланието, което искаме. Ние може да кажем, че а, сме против а, повишаването и разширяването на отношенията с Израел. в Великобритания, в Министерството на външните работи, Foreign Office казаха, че и продължават нарушаванията на правата на човека в Израел. Е, вие всички знаете за разширя... моята позиция за разширяването на търговските споразумения с Израел, но това не ми пречи, разбира се, да отхвърлям технически изменения на протокола, които не изменят нищо друго в съответния текст. Следователно, смятам, че няма възражения да бъде прият моята препоръка. Крайен срок за измененията 19 септември. Ще гласуваме в комисията на 11 октомври а в пленарната зала, тогава, когато бъде включено в програмата за пленарните заседания. И сега Имаме общо разискване по две точки за корпоративната социална отговорност, размяна на мнения по двете становища. Едното е становище за Комисията по работната заетост. Тя е водещата комисия. Ние просто даваме нашето становище. Другото също е за Комисията по правни въпроси Юри. Тези доклади се занимават с съобщението на комисията за подновената стратегия на Европейския съюз 2011-2012 за корпоративна социална отговорност и двете комисии, Employment и Юри, решиха, че трябва да се изготви доклад по собствена инициатива. Ние също изготвяме становища по този доклад по собствена инициатива, макар че, има, че това са два документа. Господин Харлем Дезири не е тук. Той ще а, заеме някаква позиция в Френската социалистическа партия. Той ще бъде заместен от Берт Ланке от името на Харлем Дезир. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня от името на Лем Дезир. Той ще бъде новия председател на а, партията на социалистите и демократите във Франция. Това предстои. А, и както може да си представите, той е много заед в момента от негово име. Както вие казахте, господин председателю, това са два доклада, които се отнасят до едно съобщение на Европейската комисия за реформата на стратегията за социална отговорност е, и по-специално за корпоративната социална отговорност. Това съобщение е забележително по своето естество е, тъй като е, се изменя понятието е, корпоративната социална отговорност е, беше поставено на дневен ред от преди десетина години. От тогава е, излязох три съобщения на комисията и много доклади. Самия Алем Дезир изготви доклад по въпроса в 2010 година. До този момент е, корпоративната социална отговорност е насочена към доброволното участие на друж... търговски дружества, което означава, че някои дружества са приели международните стандарти, но други не спазват е, насоките на ОИСР, на МОД и на други международни организации, които всъщност са крайъгълен камък в корпоративната социална отговорност. Някои предприятия ги, някои дружества ги приемат. Нещата все още са доста обтекаеми и незадължителни. Комисията в своето съобщение призовава за по-голяма степен на задължителност. Доброволните и регулаторните аспекти би трябвало да се променят и според мен това е необходимо. Мисля, че това е необходимо, за да може да се принудят дружествата да спазват социалните и екологичните стандарти в международен план. Въпросът е дали стандарта ISO 26000 би трябвало да бъде стандарт за международна корпоративна отговорност. Това е първата стъпка. В много случаи обаче ситуацията е такава, че има а, дружества в Европейския съюз, които спазват а, закона и дори нещо повече доброволно, но не правят това в а, международната търговия. И аз мисля, че ние не можем да избягаме от факта, че е необходимо да, а, да а, накараме тези дружества да спазват поне 26 26000. Това се отнася за публични дружества с ограничена отговорност. за които социалното поведение би трябвало да отговаря на тези стандарти. Това е нещо като прак който ни дава възможност да упражняваме натиск върху подобни дружества да спазват тези постулати в своята дейност. В двустранните ни търговски договори много често се включват тези изисквания. Мисля, че може да се отида малко по-далече, да се даде една по-голяма задължителност, за да може корпоративната социална отговорност да бъде засилена и наистина да се спазва от европейските дружества по целия свят. Имаме и други примери, например в Швейцария с техните търговски дружества, които работят в Колумбия, са сключили договори, според които Швейцария се ангажира да спазва корпоративната социална отговорност в Колумбия. Тези са, е, споразумения са подписани от двете страни. И съм сигурен, че трябва да обмислим как бихме могли да включим тези разпоредби, да подобрим тяхното включване в международните търговски споразумения. И на трето място, корпоративната социална отговорност означава да се огледа отново цялата верига на производство. Ако използвате, например, iPhone и плащате много пари на американския производител за привилегията да използвате iPhone. Мисля, че имате право да зададете въпрос какви са условията за производството на този iPhone по цялата верига. За съжаление виждаме, че много части на тази про, верига на производството не се не, не, не спазват а, корпоративната социална отговорност. Следователно, можем да преминем и да използваме етикет за даден а, продукт, който да отразява цялата верига на производството в а, местен и международен контекст. Така че подхода на комисията по този нов акцент върху взаимоотношенията между доброволно и задължително е добре. Добре, че се отчита и се взема предвид корпоративната социална отговорност. Това е правилна стъпка в правилната посока. Благодаря. Отлично представяне. Франческа, имаш думата. Благодаря за това, че представихте становищата си, които напълно споделям. Тук не може да има само действие на доброволно равнище. Комисията според нас не е отишла достатъчно далече, толкова колкото ние бихме искали, тъй като няма задължителност, няма как да се накара дружествата да изпълняват това, което са обещали. Има само някои мерки за украсяване на текста. Много малко се прави за решаване на въпросите с замърсяването на околната среда, с, с по правозащитни въпроси. Неодавна а, е направено едно проучване, което също така отразява проблемите, например, в немското автомобилостроене, което а, не предотвратява експлоатацията на детски труд, а, също така причинява огромно замърсяване. Това, което е необходимо е задължителни разпоредби и възможност да се налагат санкции. Следователно искам да запитам комисията дали биха желали да отидат отвъд доброволните схеми. Ако нямате намерение да направите това, как ще се предотвратят нарушенията на правата на човека? според мен то не може да стане по друг начин, освен чрез задължителни разпоредби, тъй като виждаме, че на този етап няма ефект от тези пожелателни разпоредби. Пол Мърфи. Благодаря, Пол Мърфи от Обединената левица. Да, благодаря на Бернт за коментарите. Мисля, че на този етап – ние успяхме да се възползваме от почти 20-те години опит, който, а, см, в който сме натрупали опита в борбата срещу корпорациите, в защита на правата на човека. И като извод всички ние мисля, че можем да се съгласим, че ако всичко това продължи да остане на доброволна основа, ще продължим да пишем такива доклади, като този, който написахме трябва да бъдат задължителни, да станат задължителни правни разпоредби на компаниите, които са най-виновни по отношение а, нарушаване правата на работниците, а, които имат отго... огромни отговорности по отношение на екологията и опазването на околната страна и така нататък. знаем, че Shell, която е една от големите, а, огромните мултинационални компании, а, поемат своята отговорност, макар че продължава, продължава да се носи а, част от старата им не особено добра слава а, на това как са нарушавали екологичните изисквания и така нататък. Същото е и за Кока-Кола и така нататък. Това е корпоративна тактика, която се използва а, от много компании а, и те успяват така добре да се справят с използването на социалната отговорност, че да увеличат а, многократно печалбите си. Но начина по който економиките ни са структурирани и начина по който действат корпорациите, това е тяхната основна цел е а, да увеличат до възможния максимум да изв... печалбата си, да извлекат възможно най-много печалби. И корпорации, greenwashing, както се нарича, които постепенно стават екологосъобразни, се възползват от това, за да се рекламират. Но това, което е важно, е да се правят нещата, които ще накарат, ще принудат корпорациите а, да бъдат социално отговорни и това ще е от полза за всички. Бабел Заревски от ЕНП. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на госпожа Ханзик, която съжалява, че не може да участва в този дебат. Искам да ви прочета това, което тя ме помоли да ви представя. Колеги, концепцията за социално отговорните корпорации и компании а, с, а, претърпя огромен огромно развитие и промяна. Съвсем очевидно е, че в бъдеще бизнеса няма да може да се развива, ако не бъде социално отговорен. А, напоследък компаниите успяха да видят и все повече а, се, от тях се убеждават, че това ще им донесе устойчиво развитие в бъдеще. Международната търговия не може да продължи да се развива, ако няма положителен положително влияние върху социалните условия, върху екологията и така нататък. Ето защо ние трябва да обърнем специално внимание на съобщението на Европейската комисия, защото отговорното бизнес поведение, социалната отговорност – а, всичко това е нещо изключително важно и трябва наистина да се а, изисква от а, компаниите. Това е политика кои, на Европейския съюз, която, а, за която той ще бъде уважаван. Остават, разбира се, поредица от проблеми, които ще трябва да разглеждаме за напред. За напред. Например, бизнес етиката във връзка с международната търговия да се стимулират компаниите а да разработят и прилагат кодекс на поведение, които, кодекси на поведение, които да бъдат в съответствие с изискванията за социално отговорна бизнес дейност. Е, трябва, разбира се, да се подчертава непрекъснато, че от гледна точка на нашата комисия е императивно да се създават отношения а в международната търговия, а, които няма да позволят в бъдеще компаниите е, да а, не обръщат достатъчно внимание на социално отговорната си роля. Въпросът вече не е дали един бизнес трябва а, да а, действа социално отговорно, а как да го прави все по-добре. госпожа Ханзлик дълбоко вярва, е, че само чрез един много енергичен и плодотворен а, дебат ще можем да намерим верните начини да го направим всичко това да се случи на практика. Ори Лебер от социалистическата група има думата. Да, благодаря, господин председател. Искам да предам а, а, извиненията на Алан Доси, но той ще председателства бюрото, заседанието на бюрото на Социалистическата а, партия, а, така че не може да присъства. И все пак а, в продължение на три мандата той беше а, член на Европейския парламент, е изключително активен а, член и на тази комисия, така че той а, е много добре запознат а, с европейските а, болки и радости и той а, ще продължи да обръща внимание на а, всички тези теми, така че е много добре, че някой, който е обучен в международната политика, тук в Европейския парламент се връща а, в а, управляващата Франция социалистическа партия на много отговорен пост. Не трябва да говорим в минало време за него, защото а, той ще продължи да бъде член на Европейския парламент, макар че няма да може да отделя толкова много време, а колкото до сега. degré de, de caractère contraignant ou pas de toute cette affaire. Euh, dans les institutions internationales qui existent et qui sont actives, сред международните споразумения, международните споразумения а в търговията има само едно сключено от нас, което е, има разпоредби с задължителен характер. а във връзка, разбира се, с някои видове нарушения на, на правилата на международната а, търговия и са предвидени съответните а, наказания и глоби за такива нарушения. ще бъде истински напредък за нашата а, цивилизационна дефиниция на световната справедливост, ако превърнем стандартите, създадени от тези международни организации, като например МОЦ, а, в задължителни обвързващи правни текстове. Осем основни правила бяха разработени в тази връзка. Например, това, че децата трябва да посещават училище, а не да бъдат пращани а, да работят а, до определена възраст. Това не е болшевизъм, това е, не е прекалено голямо искане, това е просто краъгълен камък на основните права на хората. Би трябвало да е възможно а, да а, да потърсим отговорност на големите а, международни монополи, компании, а, да потърсим отговорност на техните изпълнителни директори а, при социално неотговорно управление, защото до сега те си остават безнаказани. Т.е. ние трябва а, да създадем онази законова рамка, която а, да ни даде, да даде възможност на а, всички да търсят отговорност на нарушаващите тези принципи. Знаем какво може да се случи, виждаме много примери а, при доброволните споразумения. От 40 000 големи компании в Европа само 2000 публикуват своите отчети по отношение на екологията или социалната си отговорност. Благодаря. Прав сте. А, и Знаем колко голям е ангажимента на доста от колегите тук с социалната отговорност. И аз искам да се възползвам от възможността да ви поздравя, да изпратите и да ви помоля да препратите нашите поздрави на нашия колега, който е избран на такъв отговорен пост в Социалистическата партия на Франция. А дали пък има друга такава комисия а, в Европейския парламент, която може да се похвали, а, че от нейните редове а, излиза един толкова високопоставен лидер на една от най- най-водещите държави членки на Европейския съюз. А сега да дам думата на комисията. Сега няколко кратки думи по отношение разбирането и третирането на дефиницията за социална корпоративна отговорност. Обикновено то се очаква, че социалната корпоративна отговорност води до положителни резултати, но разбира се, във всяко уравнение може да има и минуси, и плюсове. Важната за нас роля е, че трябва да максимализираме възможностите за положителни ефекти. Дефиницията на такава на такова важно понятие е изключително полезна, за да бъде разбрана добре от предприятията, чиято роля, чиято задача е да бъдат социално отговорни. Корпоративната социална отговорност а, казват е, някои, трябва да е задължителна. Еми, е, какво, ние по-добре да помислим какво е, очакваме от предприятията, които са социално отговорни, да правят. Да спазват стриктно закона, от една страна, второ, да обсъждат и решават а, социалните е, етични, екологични и потребителски а, проблеми чрез широко обсъждане с всички заинтересовани страни. политиката на комисията по отношение на социалната корпоративна отговорност а, разширява хоризонтите, завоюва нови земи, нови територии, така да се каже, защото трябва да оформяме все по-добре и по-финно онази среда, в която корпоративната социална отговорност ще намира хранителната среда, за да се развива в Европейския съюз. Ето защо е разбираемо това, че се предлага от много страни, е, от много а, от участниците, а, разбира се, най-много е, от комисията, а, тези а, е, соци... корпоративната социална отговорност да стане част от а, европейското законодателство. Разбира се, че няма да се налагам, да се опитваме да налагаме определен брой а, задължения а, за социална отговорност, а, но знаем, че, например, във Франция и Дания а, корпорациите имат задължението да оповестяват част от финансовите си а, отчети, ко, които касаят социално отговорните дейности, които те разработват и това, разработват и това разбира се, означава повишаване чувството им за отговорност. Неправно обвързващи инициативи е нещо, което и Европейската комисия в момента разработва по отношение правата на човека за а, газовите компании, нефтените компании, а, IT технологиите и така нататък. Бизнеса и правата на човека имат много общо помежду си и трябва бизнеса да бъде убеден или накаран да бъде отговорен. първата част на тези насоки, на тези принципи, а, показва какво не трябва да се прави и затова Европейската комисия се е наела с задължението да подготви а, а, доклад, който да бъде в контекста на общоевропейската политика в тази сфера. Благодаря. Бен Уважаеми господин председател, изложението на комисията според мен беше незадоволително. Прави се крачка в правилната посока, но в крайна сметка тук става дума за конкретни мерки – А, така, основни насоки се споменават други, пожелателни мерки. Мисля обаче, че трябва да има повече последователност. Ако става дума за търговията, например, и преките инвестиции в друга страна, ще видим, че европейските дружества не винаги спазват местното законодателство и не винаги отговарят на европейските или международните стандарти в своята дейност. Така че, според мен, е, за да се подобри репутацията на европейските дружества и на Европейския съюз, ние трябва да изискваме от нашите дружества да прилагат корпоративна социална отговорност в международната търговия. Трябват ни ясни правила и ясни схеми за прилагането на тези правила по отношение на корпоративна социална отговорност. В търговските споразумения, например, трябва да има такова изискване по отношение на стопанската практика на фирмите. Мисля, че Алън ще напише някакъв текст в този смисъл и ще продължим да го обсъждаме. Благодаря. Според предварителната програма, следващата, следващото обсъждане на тази тема ще бъде на 6 ноември. Ще обсъждаме проекто становището което междувременно ще бъде представено от докладчика. Точки 29 и 30 от дневния ред са свързани с международни споразумения и изпълнението на приложенията в рамките на Европейския съюз Отстъпки, изменения за отстъпките за преработено птиче месо за споразумение, по споразумението между Европейския съюз, Бразилия и Тайланд. Това е изпълнение, тази промяна, извинявайте, на споразумението се предложи през юни тази година Европейския съюз предложи споразумения с Тайланд и Бразилия, за да се направят промени в отстъпките за преработено птиче месо. Причината за това изменение е увеличаването на вноса на птиче месо от тези пазари – което се дължи на липсата на точност, на прецизност в съществуващите а, инструменти. Тази липса на точност дава възможност за заобикаляне на тарифите и всичко това има отрицателно въздействие върху европейските производители на птиче месо. Именно за това се наложи да се занимаем с тази тема, за да не бъдат засегнати интересите на нашите търговски партньори, е, Европейския съюз взе решение за промяна в тарифите и квотите. Тоест, според мене, това е опит да се коригират някои слабости в съществуващото споразумение, което се отнася до тази категория месо. Именно за това моята препоръка е да подкрепим тези споразумения и изпълнението им в рамките на Европейския съюз. С това давам думата на членовете на комисията. За изказвания, ако има такива. Като че ли няма, така че давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Няма какво да допълним към казаното от вас. Вие прекрасно резюмирахте а, тази, този сложен казус. Благодаря ви от името на комисията. Малките слабости понякога създават големи проблеми. Ако не възразявате на... Ако няма възражения по отношение на моите пред... предложения, все пак има срок за евентуални предложения за промяна на моите проекто предложения. Срокът е 20 този месец. Гласуването ще се проведе на следващото ни заседание през октомври. И така преминаваме към точка 31. Приключваме вече това наистина много дълго заседание. Виждамо се края, точка 31. Тя се отнася до Третото досие е свързано с пакета за държавни поръчки. Тази сутрин говорихме по този въпрос и тук Джан Лукас Уста е докладчика. И този път става дума за Комисията по вътрешен пазар, която е всъщност водещата. Ние сме подкрепяща комисия в това отношение, но нека да чуем Джан Лука Суста. Благодаря, господин председател. Въпросът е сложен. Не разполагахме през юли с текста на докладчика. необходимо ни беше малко повече време, за да се запознаем и с текста на комисията. Има и някои въпроси, които бяха повдигнати от комисията ИМКО, която отговаря за, която е водеща по тази директива. И тъй като искам да се занимая с значението на тази директива, трябва да кажа, че има гласове, които я подлагат на съмнение. В при настоящите отстъпки ставаше дума за по-скоро отстъпки на базата на национално законодателство, национални режими. И именно затова европейски регламент в това отношение би бил много полезен. Нека да, покажем, нека да посочим, че много внимателно се запознахме с всичко, което в това отношение са направили колегите, бележките, опростяването, реорганизацията на текста. Сега вече разполагаме с него и мисля, че можем да кажем, че мерките са силно положителни. Естествено, трябва да се поработи още малко по някой от по-щекотливите въпроси. Става дума за независимостта на обществените и държавни институции в този сектор, за бюрокрацията. Но така или иначе отрасълът е твърде деликатен и затова трябва да се осигури прозрачност и контрол в него. Смятам, че би трябвало да се намесим и да осигурим спазването на основните права на човека, екологичните стандарти, правото на съдебен процес, оценки на кандидатите и автоматично изключване, нещо с което сме се занимавали и по други а, договори а, за, и тръжни а, процедури. В член 39 става дума за правораздавателните органи и мисля, че трябва да се занимаем с разходите в целия цикъл а, по една тръжна процедура. Трябва да има текст, който да бъде с задължителен характер, тогава когато става дума за трети страни. А, също така да се занимаем и с реципрочността а, между пазарите на трети страни и Европейския съюз. А, това, става, това би трябвало да включи и развиващите се, и а, развитите, и най-бедните държави. Процедурата, която е включена и в другите директиви, според мен би трябвало тук да бъде малко по-различна. Вместо 5,5 милиона, може ли да говорите малко по-бавно, намесва се председателя. Така че, както казах, по отношение на отстъпките, аз приех и идеята за обща търгове, за тръжните документи, кои, която обсъждахме тази сутрин. Що се отнася до прага, а, трябва да има кон, а, а, праг за услугите от 2,5 милиона евро. Съгласен съм с докладчика, че стокооборота трябва да бъде базата, на която, на, баз, на която се изчисляват стойностите. Ако новата директива се прилага само към бъдещи отстъпки, това означава, че настоящите договори няма да бъдат засегнати и така ще се избегнат евентуални съдебни процеси и спорове. Те биха могли да възникнат, ако искаме да наложим ново законодателство по отношение изпълнението на вече сключените договори. Имаме още доста работа, разполагаме с още една седмица, за да предложим измененията, които според нас са необходими, за да успеем да изложим виждането на парламента по тази тема. Благодаря. Благодаря ви за твърде обхватното изложение на темата на, и на вашето проекто становище. То е предоставено в документацията. А, сега да преминем към изказвания, но като че ли всички са съгласни с вас. Никой не иска да изкаже несъгласие. В такъв случай комисията, госпожа Сисковска, опасявам се, че не мога да произнеса точно името ви. Благодаря, Шиковска е името. Благодаря за проектостановището, което ни представи докладчика. Благодаря за това, че разбирате необходимостта от ясни правила при а, даването на концесии. Комисията вижда цяла, целта на тази директива от една страна като подобряване на прозрачността и липса на дискриминация в търговските взаимоотношения, а от друга страна доверие в държавните институции и липса на съмнение при концесиите, които те предоставят. По отношение на законодателството, което вие споменахте, това е едно рамково изискване по отношение на процедурите. Докладчикът заседна, засегна основните въпроси. Всъщност проблема е, че за момента няма никакви изисквания и трябва да вземем предвид предложенията, които комисията направи. Те са повече от ясни. Едновременно с това и това е последното, което каза докладчика, трябва да е сигурно, че директивата ще се прилага само към бъдещи договори, т.е. няма да се отрази на вече постигнати споразумения. Няма да ги засегне, ще засегне само бъдещи такива. Комисията и в бъдеще съвместно с Европейския парламент ще доизчисти текста и ни оставаме на ваше разположение. Затова благодаря ви. Благодаря. Някакви заключителни бележки, Жан Лука? Бележки? Коментар? Показаното от комисията няма. И така, 7 ноември предстои гласуване в комисията. А срокът за представяне на измененията е 20 септември. С това всъщност приключваме. Поне аз нямам повече какво да кажа, като че ли вие също нямате. И така, следващото ни заседание на 10 и 11 октомври. 10 октомври в 15 часа точно. Моля. Да не закъсняваме искам да ви помоля да бъдете по-точни.